сектор. И още веднъж заключение искам да приветствам тези навремени инициативи. Благодаря. Благодаря, госпожа Даманак, и с това приключваме дебатът по тази точка. А сега имаме докладът на господин Салаврако за ограниченията на риболова в териториалните води в Средиземно и в Черно море. И давам думата на докладчика за 4 минути. Господин Салавракос, имате думата. Благодаря, госпожо комисар. Скъпи колеги, най-напред е, искам да благодаря на докладчика Всянка и на всички колеги, които работиха заедно с мен по този доклад. И благодарение на доброто сътрудничество успяхме нашия текст да бъде прият единодушно в комисията по рибарство. В момента една голяма част от Средиземно море е извън суверенитета на страните членки. И за това, когато става дума до опазването на рибите и на средата трябва да има много, което може да се направи. Затова предлагаме главните насоки за решаване на конфликти, свързани с управлението на крайбрежните води. Изхождаме от правото на страните членки, правото на страните, които са средиземноморски страни, международното право и преди всичко Международната конвенция а, за а, морското право. А, както казах и по-рано, тази конвенция е част от международното право за управление на териториалните води и а, морските ресурси и трябва да се направи, положат дипломатически усилия за да бъде подписана тя от всички страни. Особено от страните, които са членки на Европейския съюз. Контролът на риболова, управлението на морските ресурси може да бъде подобрен, ако имаме достатъчно добра регламентация за това с моя доклад призовавам за създаване на изключителни економически зони и на комисията да допринесе а, за тази работа, като даде съответните насоки на страните членки. Всичко това трябва да а, се прави, като се спазва принципа за субсидиарност, създаване на е, изключителни економически зони и са трите членки да могат да вземат решенията, които ги засягат. Благодаря на Европейската комисия и на комисара, за да създадем интегрирана политика за синьото бъдеще на Средиземно море. Трябва много внимателно да се преценят предимствата и разходите за създаване на изключителни економически зони в Средиземно море. Създаването на подобни зони ще има положително въздействие за Европейският съюз, тъй като ще привлече инвестиции и ще даде потик на економическите дейности. А сега давам думата на господин Стир. Преди всичко искам да поздравя докладчика за свършената от негова работа и а, искам да се спра на два елемента, които според мен са особено важни. Преди всичко става дума за зачитане на международното право, когато става дума за конфликти в морските граници. Така както се споменава в трети член на проекто резолюцията. Много важно е да се придържаме към Конвенцията на ООН за морското право при решаването на всички а, възникнали конфликти. А, трябва също така да се а, спазва конвенцията от 1961 година а, по отношение на критериите, чрез които да се решават възникналите конфликти. Друг важен елемент е 15 член който дава възможност за създаване на изключителни економически зони покрай брежето на страните. Още един път по този начин се препотвърждава един прият от Европа принцип. Арбитражният съд може да реши възникналите конфликти и да защити всички, които имат нужда от това. Господин Пикола. Благодаря а, на докладчика господин Салавракус. А, много пъти морският а, трафик и економическите действия в а, а, морето а, застрашават морската флора и фауна проблемите в Средиземно море са толкова големи, че е необходимо интегрирано управление на крайбрежните зони. Не само от страните членки на Европейския съюз, но и от трети страни, които имат излъз на Средиземно море. Това въжи и за Адриатическо море, и за другите части на Средиземно море, където е необходимо да се изгори устойчиво развитие възоснова на подобно управление като се има предвид увеличаването на населението в крайбрежните райони, а същевременно се обезлюдяват някои острови. Затова много важно е да се подпомогне развитието на рибарството, защото хората намират своя поминък именно в тази дейност. А, защото риболова е много важен за местното население, което обитава крайбрежните райони. Благодаря. Аз а, като харватски депутат, а, харватска депутатка, трябва да кажа, че ние имаме дълги, дълъг брак, който се мие от Средиземно море и Защитата на е, риболова и на рибните ресурси е особено важна за нас. Затова приветствам резолюцията, която предвижда да се ограничи експлуатацията на рибните морски ресурси. Със създаването на изключителни економически зони всички страни членки ще могат да защитават своите акватории сътрудничеството между страните членки ще помогне за намаляване на експлуатацията и на вредните практики. Ще ни помогне да работим с дългосрочна визия. Призовавам да ни бъдат предложени конкретни стъпки в резолюцията, която обсъждаме. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички, които са работили по този доклад. Несъмнено, риболова е сектор, който може да създава по-голяма заетост и има голямо значение за хората, които живеят в крайбрежните райони. Това се въжи за цялото Средиземно море и особено за Адриатическо море. Прекаленият е, улов е проблем, който не е от вчера. И затова е необходимо управление, което да осигури устойчиво развитие на рибните ресурси. Управлението на крайбрежните зони е много важно, както за градските райони на които са е, развити по тези брегове, така и за промишлеността. Необходима ни е стратегическа програма за Средиземно море за защита на е, морските ресурси. Е, като имам предвид всичко това, подкрепям предложената резолюция. Благодаря, господин Киран. Искам да поздравя господин Салавракос за отличната работа. всичко ясно. Става дума за доклад по собствена инициатива. Парламентът определя някакви насоки, очакваме комисията да, да предостави някакви резултати, но това не е част от целият законодателен процес. Искам да предложа нещо, комисията да предприеме инициатива. Тя трябва да отчете това, с което разполагаме в Средиземно море. Минахме през трудни години. Средиземно море бе оставено на да разчита на собствените си ресурси. В общата рибарска политика определяме поведението на европейските държави в тези води. Но как стои въпроса с третите държави? 14 от тях са трети държави, 14 от района на Средиземно море, от всичките 21 или 22 държави. Няма правила с изключение на международните конвенции. Ето защо Европейския съюз трябва да разработи политика насочена към тези страни, която да касае морските ресурси в Средиземно море. Говорим за... Обсъждахме вече споразумението за риболов с Мавритания. Говорим за зони, в които ние извършваме риболов. ЕС трябва да създаде цял набор от споразумения с страните – но в тях не трябва да се урежда само рибното стопанство. Целта на тези споразумения трябва да е да се спазват европейските правила. Ако доклада на господин Салавракос поради подобна инициатива от страна на комисията, съм сигурен, че парламента ще прояви голям интерес и сектора на риболова ще има някакви шансове за успех. Благодаря, че бяхте търпеливи. Това е последното изказване за тази нощ. А, а сега, за да приключим, давам думата на госпожа комисар. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, горещо приветствам доклада на господин Салавракос и споделям всички анализи, които са направени. Наистина, много важно е да се намерят източници на ръст и развитие. Това са нашите е, запаси, нашите ресурси. Те трябва да бъдат устойчиви, за да можем да се възползваме от тях. Което пък означава, че ни трябва здрава е, правна уредба, умело управление, наблюдение, контрол и спазване спазване на мерките, които са прияти на регионално ниво. Така че наистина е, свързаната е, тема е, Средиземно, Черно море и съответно запасите трябва да се разглеждат координирано и съвместно. Необходимо е да спазваме нашата уредба, защото наистина това ще бъде важно както за рибното стопанство, така и за околната среда. Съгласен съм с казаното от господин Билана. Изключително важно е да дадем възможност на партньорите, с които работим, да имат същата възможност, за да може да се гарантира равнопоставеност. Освен това, по този начин ще се гарантира и мирно развитие, което не винаги е лесно. Имайки предвид повечето от крайберените държави в двете морета и Средиземноморско и Черно, не всички от те са държави членки на Европейския съюз и затова изключителните економически зони не се прилагат в Европейския съюз. Ние следователно трябва да продължим с диалога и засилено сътрудничество и инициативи в региона. Това е единствения начин за да отбележим напредък. Съществуващите форуми на например, като Генералната комисия Рибарство Средиземно море, Международния съвет за защита на рибата Тон, а също така и Конвенцията за морско право са изключително важни актове, които ръководят нашата политика. Например, сега ние а, поемаме една инициатива относно преразглеждане на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Трябва да се подобри начинът за събиране на данни, за управлението, защото наистина събирането на данни е много важно за научния подход. Необходимо е да се планират механизми и мерки за борба срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания а, риболов. Що се отнася за Черно море и държавите, които не са членки на Европейския съюз, сред тях е и Турция и Русия, необходимо е да се направи нужното, за да има сътрудничество. Комисията продължава да изпълнява своята роля на гарант на договора, но държавите членки и партньорите трябва да изпълнят своята част от задачите, за да може да се гарантира наистина успешно използване на запасите с отчитане на екологичния ефект. Съвместно Съвместно с комисията ние създаваме е, една работна група за Юнийския регион и тук наистина може да се набележат някои много важни мерки. Създаването на изключителни економически зони е в компетентността на държавите членки, които би трябвало да работят съвместно в сътрудничество и между себе си и с държавите партньори, за да може да се управлява и контролира целият процес. По отношение на тези изключително економически зони, комисията поръча едно проучване, което показа ползите, които могат да се извлекат, ако крайбрежните държави упражняват своите права по Конвенцията за морско право и съответно работят в областта на изключителните економически зони. Аз съм много положително настроена. Работим към една възможна инициатива, за да могат да се насърчат държавите членки максимално да се възползват от своите права и да изпълнят задълженията си в режима и извънредна економическа зона, за да може да се а, използват ресурсите по един екологичен екологосъобразен начин, а също времено да има растеж. Нужни са ни подобни политики в Средиземноморието. Приветствам този доклад и е, благодаря за отчетената роля на, комис... на комисията в изграждането на структурен диалог с трети страни. Уверявам ви, че комисията ще направи всичко по силите си, за да може да повиши управлението, контрола, изпазването на правата и а, е, мерките в Средиземноморието и Черно море. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме утре на обед. Утре е, започваме от 8.30 сутринта. Дневният ред е публикуван на разположение и закривам заседанието.